Олдстаун по Израел и Палестина, няма да бъде да се основат на изявления от е, върховния представител, вице-президента, а от е, е комисията, е, от е, комисията е, и комисията, но от съвета и изявление на комисията. Пряко след, непрекъс, непосредствено след дебата по препоръките Голдстон по Палестина и Израел е, ще е, се добави следната точка. Съвета и комисията и заявление на съвета и комисията по положението е, на гражданското общество и националните мълцинства в Беларус. Гласуването ще бъде през март. Четвъртата изменение в дневния ред. След едноминутни изказване ще се добави следната точка. Изявление на комисията по крупни природни бедствия, крупното природно бедствие в автономния регион Мадейра, на Мадейра. Гласуването ще бъде бъде през март. Четвъртък. Три точки търпят промяна за четвъртък. По отношение на доклада от е, Патрал Невес е, за общата е, политика по рибарство, пет минути ще бъдат дадени на съвета за изказване. Втората поправка след доклада Патрал Невес ще се добави следната точка. Заявление на Комисията по безопасност на резопътния транспорт, включително Европейската система за сигнализация. Няма да има резолюция. И третата предложена промяна е, че гласуването ще започне в 11.30, 11.30 е, е, утре, четвъртък. 11.30 преди обяд. Продължаваме четвъртък. Е, все, все още на четвъртък сме. Групата на социалисти и демократи е поискала гласуването по доклада Лене е, по годишните е, счетоводни книжа на някои видове компании по отношение микрофирмите е, да се отложи. Бих искал в тази връзка да дам думата на господин Шулц. Благодаря, господин председател. Уважаеми колеги, ние в фракцията на Социал-демократи по доклада на колегата Лейне проведахме много интензивна дискусия Е, вие ще викате срещу всичко, така че няма е, значение какво ще каже, вие винаги ще сте против. Е, не зная. Разбирате ли ме сега? Е, колегата Чеча, дали ме разбира? Така, нашата фракция тази сутрин е, проведе много напрегна дебат по доклада Лейне. В нашата фракция ние сме е, не сме приключили дебата по тази тема, е, това още предстои, но при нас има желание да и дадем шанс на колегата Лене като докладчик да види по какъв, какъв да бъде пътя на този доклад от тук нататък и как ние ще се позиционираме като социал-демократи е, може би е, има различни мнения в фракцията, но ще съм благодарен, ако можем да проведем до край този дебат е, и ако може гласуването по него да се отложи до мартенската сесия, за да можем да проведем до край дебата, който наистина беше много разгорещен, за да чуем и слушаме внимателно мненията, всички съществуващи мнения. Благодаря. Въпросът е дали някой друг желае да се изкаже в подкрепа на това предложение. Някой иска ли да подкрепи това предложение? Имате думата. Уважаеми дами и господа, смятам, че е добре, че социал-демократите така интензивно се занимават с този доклад, но трябва да кажа, че ние като парламент през декември 2008 имахме почти единодушно решение, с което Европейската комисия бе, от Европейската комисия се искаше да направи подобно предложение и е, парламента трябва да си спомня какво е вече е решено и какво е декларираната воля на, тази, е, на, на е, депутатите от години вече по откритите въпроси да се реша, откритите въпроси да решаваш чрез, чрез компромис въпреки това, е, проявявам разбиране, че би било разумно, например, в, е, е, да се разшири кръга на тези, които имат нужда от подкрепа, но да разширим и да дадем възможност за набиране на гласове на нашия колега Шулц, смятам, че е неоснователно да отлагаме заседанието и гласуването до март за тази цел но все пак, може би, трябва да дадем шанс на социалистите да, да се споразумеят и да видим какво могат да направят за намаляване на бюрократичното бреме. Пречив wnioskowi. Бързо proszę. Някой е, друг ще подкрепи ли е, предложението? Е Някой, който е против предложението, благодаря за това, което за доклада на госпожа Лейне, Но искам да кажа, че е, би трябвало да се внесат е, предложения за изменения и да се проведе дебат, защото сега, е, сега е, имаше само един вид процедура, която не включи дебат. Колкото до това, което каза господин Шулц, е, ще повторя молбата си ние сме за дебат, но ние само молим, но в момента искаме само отлагане на, отлагане на гласуването. Това е общо желание на колегите. В нашата е, фракция е, властва демокрацията, госпожо Лейне, така че не бихме искали, не можем да дадем одобрението си преди да сме изслушали всички. И така, е, да гласуваме кой е за приемане предложението е, направено от е, социалисти демократи. Моля, е, вдигнете ръка. Кой е против? Благодаря. Предложението се приема гласуването относно е, депутатката Лейне по счетоводните, е, е, счетоводните практики на някои компании се отлага. Proszę, колейна увага, пан, пан Свобода. Тази точка от дневния ред е прията. Сега господин Слобода да има думата. Съвсем кратко ще е, говоря. През последните, два, е, през последните дни е, бяха направени важни номинации за, предста, представители, е, за представители на е, Европейската комисия в Вашингтон, Америка и в е, Афганистан и двете номинации са оспорвани, от тях се, около тях се водят много спорове. Тук няма да изтъквам сега заслугите на един или или два, на един или втория, но е, мисля, че е, тези неща би трябвало да минат първо през Комисията по външна политика, където да бъдат подложени на е, задълбочени дебати. Това би помогнало много, е, господин председател. Благодаря, ще взема предвид вашето предложение. Dziękuję bardzo. Kolejny... Благодаря. Следващата течка от дневния ред е, е изявление от Европейски съвет и комисията. Е, Европейски съюз 2020 е, допълнителна работа след неформалния Европейски съвет от 11 февруари 2010. Дами и господа, председателя на Европейския съвет – Господин Херман Ван Ромпой ще говори пръв. Нека да ви уведомя, че той за пръв път се изправя пред нас. Господин председател, ние се съгласихме да ви предоставим повече време, защото така ще имате възможност да изложите и своите становища, а също и да представите и някои чисто институционални